Председателят, уважаеми колеги, радвам се да поздравя председателя на комисията Юнкер и президента Фицо. Ще подпишем приоритетите, законодателните е, приоритети на Европейския съюз. Това е в рамките на законодателната процедура за първи път едно такова подписване, което днес ще предприемем. Днес заедно искаме да навлезем в следващата година би било хубаво, ако може да приключим тези проекти, които започваме сега. Споразумяхме се между трите институции. Това не беше лесно и трябваше да правим много компромиси. Европейският парламент много се бори е, по директивата за командироване, е, по законодателните текстове за борбата с укриването на данъци. Това бяха нашите приоритети и в крайна сметка успяхме. Успяхме да заложим в текста че е, са необходими че е необходим напредък в тази област. Този напредък трябва да е конкретен, а не само да е деклариран. Особено, що се отнася до укриването на данъци и подобряването на директивата за командироване. Е, това са все неща, които засягат непосредствено нашите граждани. Позволете ми тук, на това място, да изразя някои резерви по отношение на това <clears throat> изявление, това подписване, това, тази заявка за подписване не означава, че ние ще прибързаме в законодателската си работа и че няма да има законодателен контрол чрез парламента, че ще приемаме просто законодателните текстове и няма да ги контролираме. Това не означава този акт днес. Е напротив, това означава, че и в момента се провежда много важна законодателна работа, която подлежи на наш контрол. Целта на това междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество е законодателната процедура да стане по-прозрачна и по-ефективна. Целта на това подписване е да се споразумеем какви трябва да са конкретните резултати и какви да са реалистичните срокове. Това е което очакват от нас гражданите, а именно конкретни резултати, един съюз, който се грижи да се подобри техния живот. Затова господин Фицо, господин Юнкер и аз, затова ние, тримата представителите на трите, трите институции, ще подпишат тези приоритети. Това е един дневен ред, който ще бъде приоритетен за нас. С това правим огромна стъпка напред – и искам да подчертая, че съветът за първи път приема едно такова подписване. Нашата задача е да осъществим на практика тези приоритети. Знаем, че само когато трите институции, е, Комисията, Съвета и Парламентът работят заедно, имаме успех. Ние се надяваме да продължим и със следващите председателства Малта и Естония да продължим с тях конструктивно да работим, така както работихме конструктивно през последните 6, 6 месеца с словашкото председателство. Много хубаво е, че колегите обсъждаха много активно колко важно колко важни са тези приоритети. Те, за съжаление, сега отсъстват, но където и да се намират, желаем всичко добро. Благодаря. А сега думата има председателят на съвета, господин Фицо.